Добър ден! Добре дошли на всички! Добре дошли след коледната почивка. За тези, на които не съм пожелала, щастлива 2018, сега е момента. Надявам се, че това се отнася, отнася и за нашата комисия. Надявам се това да е успешна година. Нека да започне днешната ни среща. Няколко изменения в дневния ред реда на някой от точките ще бъде променен по молба на докладчиците, по-конкретно точка 9 за единия дигитален портал ще се обсъжда утре сутринта. Съвместният дебат за електронната карта за услугите ще се проведе утре в 2.30 и представенето на комисията на пакета по стоките – ще се проведе днес след обед. Точка 17 за правата на пътниче, пътниците на железопътния транспорт ще се отлага за следващата ни среща през февруари. Ако нямате други коментари, не виждам такива, то тогава можем да приемем изменения дневния ред. Някои съобщения от председателя много важно. На 1 януари се честват 25 години от установяването на единния пазар. Мисля, че всички. Извинявайте, може ли е, от страна на комисията да обърнете внимание на това, което казвам? Единния пазар – е от полза за гражданите и за бизнеса. Мисля, че не е необходимо да убеждавам членовете на тази комисия в това. Нашия Нашата комисията беше създадена през 2004 за да работи по въпросите и за засилването на ролята на единния пазар. Ние изиграхме ключова роля при приемането, например, на актове 1 и 2 за единния пазар, но също така ние сме единствените, които направихме доклад през октомври 2012, който е за изпълнение на цифровия единен пазар. Ние сме ангажирани за бъдещо задълбочаване на единния пазар и за това той да бъде по-близо до гражданите. Второто съобщение е, както винаги, това заседание е онлайн се излъчва. Следващото съобщение нюслетър, нашия бюлетин е, на комисията ИМКО също искам да приветствам новите членове в секретарията на ИМКО. Господин Нелсон Ферейра да Силва, който ще се присъедини към секретарията. Той идва от комисията. Добре дошли в ИМКО. И след това а, бих искала да получа одобрение за протоколите от заседанията през ноември и декември. Не виждам възражение. Това означава, че са одобрени. И преминаваме към доклада за междуинституционалните преговори. И първа точка тук е трансграничната доставка на колетни пратки – Както знаете, основната комисия там е Трен. Ние сме асоци... асоциирана комисия по а, правило 54. Е, Крисъл Шалдемоса ще а, говори по този въпрос. Много благодаря. Искам да се извиня от името на госпожа Борзан за това, че тя не е тук, но просто тя е много ангажирана. Госпожа Борзан искам, иска да поздрави Андерсон за отличната провреждане на триалога, който беше доста сложен процес. Имаше въпроси, по които изглежда, че няма да а, има а, регламент. А, основният проблем е точка 5 по член 5 парламента успя да запази основната идея. По 6а ние настояваме да се запазят разпоредбите, въпреки че съвета се противопоставя. Голяма част от този член се запазва в регламента. Като цяло госпожа Босан е доволна от крайния вариант на текста – и иска да благодари на Люси, Мариана и на Джон, които са също а, докладчици в сянка, както и на секретарията за цялостната работа. Много благодаря, Кристи, Кристал. Разбирам, че Люси също иска да добави нещо. Много благодаря за този отличен доклад. Аз подкрепям всичко, което беше казано до сега. Действително, преговорите бяха доста трудни. Не беше само съвета, но също комисията изненадващо не беше а, готова а, да запрязи някои елементи при защита на потребителите. А, а, и за това е много важно да получим подкрепата от а, комисията Инко и от колегите тук, които да кажат колко е важно това. Ма, по член 5 не ставаше само въпрос за защита на потребителите, а ние включихме влиянието върху малки и средни предприятия при, когато, е, при оценката въздействието на тарифите. И както и новия член 6А, е, който беше споменат от Кристал. Така че като цяло на всички благодаря ви за подкрепата по този противоречив текст. Работим заедно с комисията Тран и като цяло тази работа между комитетите е доста добра и положителна. Благодаря ви. Благодаря на Люси. Има ли друг, който би искал да коментира по този въпрос? Преминаваме по актуална информация по следващия триалог, който се е провел. Ден Далтън е докладчик тук. Много благодаря, Анали. В момента не се провеждат а, а, дискусии, защото стигнахме до споразумение, което ще се гласува утре. Благодаря на всички, които участваха, особено а, а, секретарията на съвета, естонското председателство, служителите на комисията, комисията Карлос, всички докладчици в Сянка всички трябваше да изменят на първоначалната си позиция да се постигне едно компромисно решение във всички смисли на думата компромис. Е, мисля, че като цяло сме доволни от свършената работа. Е, позицията на комисията, на съвета, извинявайте, беше доста променена. И сега сме убедени, че системата, с която е, е разполагаме, ще предотврати бъдещи кризи. Е, като цяло сме много горди от постигнатото и се надявам, е, че утре ще може да се приеме успешно в е, утре да гласуваме и съответно на следващата пленарна среща да гласуваме това предложение. Благодаря на всички докладчици. Благодаря за вашата работа. Стифа Лич също имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на Дан Далтон за отличната работа по този доклад, за това, че успя да ни събере всички е, е, и а, да отрази позицията на парламента, както и, и да пре, а, а, преговаря с съвета по тази позиция. Мисля, че постигнахме това, което а, желаехме. Първо, независимите действия на институциите са отразени. Държавите членки не бяха толкова доволни от този подход, но това доведе до големи изменения в това досие и по този начин институциите могат да действат независимо и в случай, че нещо се случи с вътрешния пазар, например, ако има нещо подозрително, то тогава комисията може да предприеме и действие и мисля, че това е основната промяна в новите в правилата. Като цяло останалите правила остават същите. Благодаря на Даниел и на всички, които участваха. Благодаря. Кристал от групата на социалистите и демократите. Благодаря за свършената работа. Не съм напълно доволна. Не получихме перфектни резултати, така да се каже. Ако не беше работата на парламента, обаче изобщо нищо нямаше да се промени, защото а, съвета нямаше да предприеме нищо. А, веднъж след като приемем новия регламент и той влезе в сила, то тогава а, потребителите ще разполагат а, с а, по-добра среда като цяло, и ще а, бъде по-добра атмосферата за бизнеса. Така че, безспорно, тук важна е ролята на парламента. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка и безспорно мисля, че утре трябва да приемем а, това досие. Ружа, вие искахте да кажете нещо. Да. Да, действително. Може би си, си спомняте, че този въпрос се обсъжда тук много време. Спомняте си колко различни бяха мненията между различните политически групи. Искам да се присъединя към тези, които а, а, изразиха поздравления към компромисното а, решение, но също поздравления за Кристал, Стефан, за всички докладчици в Сянка – които бяха много активни, които сътрудничаха много добре с нас по компромисния текст. Кристел е, Кристел е права. Действително парламентът остави следа, много ясна следа върху този текст. Разбира се, той трябва да бъде а, прият но все пак а, трябва да подчертаем кои са основните ни постижения по това компромисно решение. Първо е тази диагностицираща връзка, т.е. постоянно сътрудничество и предоставяне на информация за да може да се осъществява поддържаща работа в диагностициращите центрове, които да са подготвени да проведат техническите процедури. Затова трябва да поддържаме високи стандарти тук. Цялата техническа информация по поддръжката ще бъде достъпна електронно и после може да бъде обработвана това е фантастично, защото а, милиони а, хора, а, които карат коли, ще могат да имат достъп до тази информация и десетките хиляди а, диагностициращи центрове ще бъдат свързани. Това е важно а, предимство за автомобилната индустрия. И мисля, че това, този, този, компромисно, този компромисен текст ще бъде подкрепен с мнозинство. Благодаря. Много благодаря, Ружа. Да, действително, утре ще гласуваме крайния текст. И следващата актуална информация е за договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Евлин Гепхарт е, е на път може би първо господин Фос. Може би, ако вие можете да ни дадете някаква предварителна информация. Благодаря. Мисля, че мога да представлявам колегата, като ви дам актуална информация. Миналата година, по време на естонското председателство, на 5 и 12 декември се проведоха две срещи бяха обсъдени по същество критериите за съответствие. Това бе обсъдено на първото заседание. Обсъдихме също така и промените в цифровото съдържание по член 6, член 6а и член 15. По време на втория триалог говорихме за членове 9, 10 и 12, уреждащи отговорността, както и въпроса за доказателствата наред с въпроса за иерархичното подреждане на средствата за правна защита. Предвидени са още два триалога, съответно на, 13, на 30 януари и на 6 март. На 30 януари още веднъж ще обсъдим по същество член 15, както и член 13 и 16, уреждащи им изтичането на срока на действие на договорите. До тук сме постигнали добър напредък. Все още не сме постигнали резултата, който би ни се искало да постигнем, разбира се, но като цяло сме постигнали немалко. Бяха обсъдени редица въпроси на политическо ниво, като например така наречения embedded software или предоставянето на данни като насрещна престация. Разговаряхме също така за дългосрочните договори, както и за гаранционния период. Предстои да се приключат разискванията по тези два въпроса. Въпреки тези все още не решени въпроси, постигаме добър напредък. Ще ни е необходимо обаче още време, за да решим няколко сложни въпроса. Става дума за сливането на двете теми, темата за данните и аспекти свързани с договорите. Като цяло, обаче, според мен може да сме удовлетворени от постигнатото до тук. Много благодаря, господин Фос. Е, доколкото разбирам, е, е, госпожа Багебхарт след няколко секунди буквално ще бъде при нас. Има ли други докладчици в сянка, които биха искали и да добавят нещо. Може би можем да изчакаме около минута, за да може госпожа Гепхард да дойде. Нещо от секретарията. Имаме ли съобщение от секретарията? You can do, Andreas, if you want to sing. <laughs> Андреас, ако искате вие да добавите нещо. Okay, we, we can't... Uh, Предлагам да преминем към следващата а, е, точка от дневния ред и след това госпожа Гепхарт а, е, ще може да се изкаже след като представим пакета за стоките. Пре, преминаваме с следващата точка. Това е съобщение от комисията за пакета за стоките. Както всички знаете, през 2017 на 19 е, септември комисията публикува съобщение, което се казва пакет за стоките, като там има две нови законодателни предложения. Първото е предложение за е, регламент, е, който е за взаимното признаване и вторият регламент е, е за съответствие и прилагане. Имко ще разгледа тези законодателни предложения. Все още не са назначени докладчици, но за взаимното признаване на стоки ще бъде назначен докладчик от Европейската народна партия, а на следващата среща на 26 октомври беше избран, беше решено, че докладчик за другия регламент ще бъде от е, социалистите и демократите. Господин Хоакил Нюнес де Алмеда от комисията беше представен да представи пакета. То е от генерална дирекция ГРОУ. Давам ви думата, за да представите този пакет. Много благодаря, госпожо председател. I'm very glad to be here today uh, for this first presentation. Много се радвам, че съм днес сред вас, за да направя първо представяне на така наречения пакет за стоките. Всички можем да се обединим около това, че вътрешният пазар е едно от най-големите постижения на Съюза, тъй като предлага огромни възможности за бизнеса, дава по-голям избор на потребителите и понижава и цените. Но този пазар не функционира така както трябва. Затова председателят Юнкер реши да му даде нов тласък. Стратегията за единния пазар, приета през октомври 2015, изтъква необходимостта от действия, както по отношение на единния пазар на стоки, за онези стоки, които са хармонизирани на ниво Европейски съюз, така и по отношение на вътрешния пазар на стоки, стоки, които не са хармонизирани. Когато стоките са хармонизирани на европейско равнище, основният проблем е с спазването. А когато няма хармонизирани европейски правила, Основният проблем е достъпът на стопанските субекти до пазарите на отделните държави членки. С други думи, проблемът е в взаимното признаване. В рамките на стратегията за вътрешния пазар, комисията предлага действия и по отношение и на едните, и на другите стоки. Това бе приветствано от Европейския парламент. Вие изискахте повече и по-добро взаимно признаване чрез преразглеждане на настоящата нормативна уредба и чрез подобряване на инструментите за уреждане на спорове при недобро прилагане на принципа на взаимното признаване. Надявам се, че точно това се съдържа в предложения регламент за взаимното признаване и в плана за действие, включен в съобщението за пакета за стоките. Що се отнася до надзора на пазара на продукти. През 2016 до господин Юнкер отправиха писмо 36-ма депутати от 4 политически групи. Те изискаха незабавни действия, подплатени от амбициозни цели на общо европейско равнище. Подобни предложения се съдържат в предложението за спазване на изискванията и прилагане на законодателството. Основният печеливш от пакета за стоките ще са потребителите. Ще има обаче ползи и за отделните отрасли. Единият вътрешен пазар на стоки понякога се смята за нещо естествено, но той нито е изграден напълно, нито е идеален. Разполагаме с добри правила, които трябва да се прилагат. В противен случай ще се стигне до разпокъсаност. Нека сега се спра върху някои цифрови данни, които според мен са много интересни. Потенциалните ползи по отношение на нехармонизираните стоки – стават ясни от само две цифри. Що се отнася до тези стоки, изискванията за които са хармонизирани на европейско равнище, делът на износа на територията на Европейския съюз е 55% от вътрешното потребление, а когато стоките не са хармонизирани на общо европейско равнище, този дял е само 35%. И тук се намесва взаимното признаване – има разлика между двете, както виждате, от 20%. Освен това, проучване, проведено от Европейския съюз, показва, че ако се преборим срещу бариерите пред търговията, ще увеличим обема на търговията на територията на Европейския съюз с 100 милиарда годишно. Това ви дава добра представа за потенциалните економически ползи от усъвършенстването на вътрешния пазар на стоки. А що се отнася до не спазването на европейското законодателство в областта на безопасността, няма нужда да ви цитирам цифрови данни, за да ви покажа какви са вредите. Не са допустими компромисите с безопасността, нито пък с целите, които сме си заложили в областта на екологията. Но има няколко цифри, които показват мащаба на проблема с не спазването на изискванията. Това са цифрови данни от проверки за определени продукти. 32 42% от проверките на играчките, например, показват, че там не се спазват изискванията. 47% е процентът за строежа, над 30% за нисковолтовото електрическо оборудване, 58% процента е процентът за електромагнитното оборудване. С други думи, винаги когато се провеждат проверки, става ясно, че процентът на не спазване е между 30 и 60. Предложението за взаимно признаване предвижда изготвяне на доброволен принцип на декларация за взаимно признаване. Целта на тази декларация е хармонизиране на диалога между стопанските субекти и компетентните национални органи, когато се прави оценка на това дали продуктът е законно пуснат на пазара в друга държава членка. Това предложение ще улесни както бизнеса, така и административните органи ще ни помогне да се справим с административната тежест и ненужните забавения. Освен това се предвиждат и альтернативи приспособени към потребностите на бизнеса, що се отнася до механизма за уреждане на спорове. На първо място се залага на механизма Solvit. на комисията се пада задачата като последна инстанция да се намеси, след като се изчерпат възможностите по Solvit. Няколко думи за прилагането на законодателството. В основата на предложението е мрежата на Европейския съюз за спазването на изискванията за продуктите. Целта на тази мрежа е да се справим с липсата на ресурси и недостатъчното сътрудничество. Целта на мрежата е да се се извършват съвместни действия, не само да се обменя информация. Целта е да се предприемат и конкретни мерки по места. Тази мрежа ще допринесе за по-активен надзор върху пазара и за повече сътрудничество на ниво Европейски съюз. В мрежата следва да участват представители на държавите членки и на комисията. Тя ще се състои от тематични групи и групи по отрасли в рамките на които ще се извършва по-голямата част от сътрудничеството. В мрежата ще участват и около 60 служители на комисията. Второ изискване по предложението е в комисията да има отговорник за спазването на процедурите. Един от проблемите на компетентните органи по настоящем е, че работят с стопански субекти от извън Европейския съюз, които не винаги им оказват съдействие. Що се отнася до онлайн продажбите, например, при които доставките са директни, няма възможност за намеса. Затова от предложение, предложението изисква от всеки стопански субект да има свой представител в Европейския съюз, който да си сътрудничи с органите за надзор на пазара. Това бе всичко за пакета за стоките като цяло. Сега ще се спра по-подробно върху двете предложения. Първо, предложението за взаимното признаване. Оценката на въздействието по този текст показва, че първо има огромен проблем с липсата на информация. Стопанските субекти и компетентните органи в държавите членки просто не знаят, че съществува процедура за взаимно признаване. Има и още един проблем. Стопанските субекти, винаги когато им бъде отказан достъп до пазара, могат единствено и само да атакуват това решение пред съд а съдебните производства са дълги и скъпи. И накрая, националните органи не се доверяват един на друг, не се доверяват на регулаторните си подходи, не им е лесно да прилагат законодателството на друга държава, поради което по подразбиране прилагат законодателството на държавата, в която са установени, в ущърп на взаимното признаване. Това е реалността от 20-30 години насам. Според нас е назрял моментът да се направи нещо по въпроса. Както казах и преди малко, и мисля, че тази цифра е изключително важна. Ако сравните вътрешното потребление с трансграничната търговия, то за хармонизираните стоки на 40% от вътрешното потребление се падат 55% от обема на трансграничната търговия. А що се отнася до взаимното признаване, процентът е едва 35%. С други думи, явно хармонизацията е по-добрият подход. Взаимното признаване не функционира много добре. Колкото по-добре е развит пазарът на стоки, толкова по-голяма е тенденцията той да бъде хармонизиран. Има също така економически потенциал проистичащ от премахването на пречките пред търговията. Проучване на Европейския парламент показва, че търговията на територията на Европейския съюз може в резултат от това да се увеличи с 100 милиарда годишно. Тоест ще се стигне до повече растеж и повече работни места. Има и още нещо важно, а именно хармонизацията обхваща 80% от пазарите на продукти, а на взаимното признаване се падат едва 20% но това означава, че 20% от економиката не функционира както трябва, което означава, че има проблем. Това са фактите, които стоят зад предложението. Нека сега се спра върху него по същество. Първият аспект, свързан с взаимното признаване, е декларацията за взаимно признаване. Възоснова на стандартизиран формат, съответното дружество следва да декларира, че произведеният от него продукт ще бъде законно пуснат на пазара в държавата членка, където е бил произведен. Така ще се хармонизира потенциалният диалог между производителя и националните компетентни органи. Освен това, предлагаме националните компетентни органи да не изискват повече от онова, което е предвидено като информация, която може да се изиска в декларацията. По въпроса за уреждането на спорове. За да не се стига до продължителни съдебни спорове, предлагаме Солвит да изпълнява определени функции в качеството си на посредник между двете администрации, между които има несъгласие. Предвидени са три месеца за уреждане на спора в рамките на Солвит. Ако не се стигне до уреждане на проблема, комисията следва да направи оценка на отказа за пускане на пазара на съответния продукт от страна на националните органи като се има предвид авторитетността на комисията, способността и да убеди националните органи, мисля, че ще допринесем за функционирането на принципа на взаимно признаване. Освен това, предвиждаме и по-засилена роля за звената за контакт за продуктите. Тук има проблем, както по отношение на взаимното признаване, така и по отношение на надзора на пазара – във връзка с административния капацитет на национално равнище. Според нас, звената за контакт за продуктите трябва да са основният канал за комуникация за всички продукти, независимо дали са хармонизирани или не. Към момента те играят роля само по отношение на хармонизираните продукти. Освен това, звената за контакт ще са длъжни да участват в групите за административно сътрудничество. Става дума за 27 звена за контакт. Искаме те да станат нещо като посланници на национално равнище. Тези звена ще имат необходимите информационно-технологични инструменти, когато правят оценка на отказите за взаимно признаване – такава бъдеще ще има повече прозрачност. Към момента няма прозрачност в това отношение, тъй като се получават много малко уведомления за откази за взаимно признаване на национално равнище. Всички тези действия ще бъдат свързани и с единния цифров портал. Освен това, според нас са необходими и други законодателни актове, за да може принципът за взаимно признаване да функционира по-добре. Все пак на него се пада 20% от вътрешния пазар на стоки. Освен това, трябва да се провежда и обучение в тези области, в които според държавите членки трябва принципът за взаимно признаване да работи по-добре. Може да има действия за обучаване на обучителите, може да се предвидят също така и единни правила за взаимното признаване. Освен това, може да има и клаузи за взаимно признаване на ниво държави членки, както и обмен на длъжностни лица. Нямаме цифрови данни за броя на неотговарящите на изискванията продукти. Но цифрите, с които разполагаме, показват, че когато се извършват проверки, се установяват доста висок процент на неотговарящи на изискванията продукти, между 20 и 60%. Има и цифрови данни, според които в повечето от тези случаи става дума за сериозни нарушения. Не говорим в случая за някакви тривиални пропуски, като не спазване на някои много детайлни разисквания. Става дума за сериозни рискове за здравето, сигурността и околната среда. Какво е в основата на проблема с надзора на пазара в Европейския съюз? Защо в момента този надзор не функционира добре? Основните проблеми са свързани, например, с ресурсите, заделяни за органите за пазарен надзор. Тези органи не разполагат с достатъчно човешки ресурси, нерядко нямат достатъчен капацитет за справяне с конкретните проблеми. През изминалите 10 години, освен това, имаше изисквания и за съкръщаване на човешките им ресурси. Не се предоставя достатъчно информация на стопанските субекти, освен това. Те не винаги знаят на какви правила са обект. Освен това, настоящите инструменти за прилагане на законодателството са с недостатъчен възпиращ ефект. Системата не е достатъчно строга за цяла Европа. На места е разпокъсана. Освен това, има разпокъсаност и в организационната структура на надзора на пазара. Всеки разглежда тези действия през призмата на своя регион или държава. Няма общо европейски подход. Освен това, има и проблем свързан с промените в контекста. Увеличава се обемът на търговията онлайн. Тоест, понякога става дума за много малки количества, които не оправдават провеждането на контрол, но такива отделни изделки за малки количества с течение на времето се натрупват и се стига до много силно разрастващ се обем на търговията онлайн. Какво предлагаме? Предлагаме 500-те национални органа за надзор на пазара да бъдат допълнени от европейска мрежа за спазване на изискванията за продуктите. Предлагаме тази европейска мрежа да работи по събирането на информация в общоевропейски план, да организира съвместни действия от страна на органите за надзор на пазара в държавите членки, да обединява постъпващата информация, да работи за провеждането на обучение и на общи проверки, да следи за избягването на припокриване на действията на национално равнище. Предлагаме също така на ниво Европейски съюз да има човек, който да отговаря за информацията за спазването на изискванията. Не искаме да работим против дружества от трети страни. Искаме тези дружества да са на равна нога с европейските дружества. Европейските дружества са обект на общоевропейска система за надзор на пазара. Те могат да бъдат санкционирани от европейските органи за надзор на пазара, но ако дружествата са установени в Китай, САЩ или друга трета страна, особено ако извършват електронна търговия, европейските друж... органи за надзор на пазара не могат да ги санкционират. За това и трябва да има отговорник в Европейския съюз за информацията за спазване на изискванията. Освен това, трябва да подпомогнем стопанските субекти при спазването на правилата. Например, чрез превентивни действия, а не само чрез репресивни мерки. 500-те национални органа за надзор на пазара трябва да разполагат с съвременни инструменти за прилагане на законодателството. Според нас, националните органи не бива да се променят като цялостна структура. Трябва да се спази принципът на субсидиарност, т.е. държавите членки трябва да организират работата на органите си за надзор на пазара, така както го сметнат за най-добре. В някои държави може да има само един или два такива органа, в други много повече. Но във всяка държава членка трябва да има единно звено за контакт, което да работи по въпроси свързани с спазването. Освен това предлагаме цяла поредица от важни промени, като например по-добро сътрудничество между митниците и органите за надзор на пазара. Значи представихме пакетът на законодателите. Знаете, че съветът не е съгласен с тези предложения. Решихме обаче да не оттегляме предложението. Това е в съответствие с предложението от 13-та година. И ако се възобнови дебата, те могат да имат предвид и сегашното предложение при разглеждането на предложението от 2013 година. И господин Юнкер и госпожа Пенковска много биха искали този законодателен пакет за стоките да бъде прият преди края на мандата на настоящия парламент. И затова те апелират към всички, към съвета, към парламента да свършат работата, да приключим преди края на господин Шиканек. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че ние приветстваме и двете предложения, защото над 600 милиона също могат да бъдат допринесени, ако задълбочим единния пазар във всички области. Ценя, че целта е да се използва сегашната инфраструктура, а не да се правят излишни ценя, че целта е да се използва сегашната инфраструктура, а не да се правят излишни разходи. Да се използват сегашните офиси, които съществуват. Да използваме Solvit, като средни предприятия, тъй като сегашното пазарно положение не е благоприятно за тях. Ще бъде посрещан посрещнат с удовлетворение от малките и средни предприятия. И именно за това е необходимо, защото това е необходимо за развиване на тази дейност в европейския пазар. Имам въпрос във връзка с взаимното признаване. Датите показват на 100, дали целта им е да се увеличи този процент на хармонизираните токи или смята а, да се прилага подходът за взаимно признаване в такъв случай ще имаме все повече стоки, които са взаимно признати. Какво очаквате да бъде развитието на пазара в бъдеще в това отношение? Благодаря, госпожо председател. Когато комисията представя а, пазара за, а, пакета за стоките, защото целта е да се подобри стокооборота, да се постигне по-голяма сигурност. Стопански субекти, които нямат хармонизирани стандарти. И това е много важно, защото през последните години е, често бива заливан от фалшификати, идвайки отвън Европейският съюз. И тези е, стоки преди всичко са опасни за потребителя, те вредят на конкуренцията. Много важни. В предишният пакет за безопасността на стоките – А фактът, че страните членки не са могли да постигнат компромис е злощастен. Компаниите, които оперират на европейския пазар, ще се развиват по-бързо. Не искам да отнемам повече време, включително и за потребителите. И затова бихме искали те да бъдат прияти колкото може по-скоро. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на комисията. Приветстваме предложенията, които са крачка напред от предишните предложения, от чето внасяне мина толкова много време. Но имам някои въпроси Утре ще приемем големи промени в надзора на пазара по отношение на моторните возила. А необходимо е там съвместна работа на страните членки и база данни, която да могат те да ползват. Въпреки, че комисията е така категорично против създаването на подобна база данни, би било интересно да чуем какво мисли за това Европейската комисия. Три области има, в които искам да попитам нещо. Подкрепяме е, идеята на предлаганите е, мерки. Но има някои неща, които трябва да се анализират. Първо, правомощията на органите – за надзор на пазара. Те ще могат да провеждат одити, достъп до документи в е, публични и частни офиси, ще могат да иземат без компенсация е, стоки и, и право да налагат е, наказания и глоби. Като се има предвид колко широки са тези правомощия, има ли примери за случаи, които не са до сега решени са съществуващите инструменти и затова се приемат подобни мерки а, или а, се а, прави а, опит да се използват съществуващите, а, съществуващите инструменти а, в, в различен вид. Сега, в, в член 20, където става дума за одобряването на типовете и тестиране, тестуването. Комисията какво има предвид? Как да се използват подобни възможности в бъдеще за изпитание? Те ще бъдат автономни или ще бъдат подчинени на националните власти? Значи, ако го правим а, ние самите, ще трябва да, да направим лаборатория а, за всяки отделен а, продукт. И накрая, във връзка с това, което бе споменато, за това, че трябва да се назначи някой в Европейския съюз, който отговаря за информацията по спазването на изискванията. А, малки и средни предприятия извън Европейския съюз е, няма да могат да търгуват свободно на европейския пазар. Това е една значителна нетарифна бариера. Очаквате ли в такъв случай ответни мерки от страните, които ще бъдат засегнати от, от подобен подход? И как ще се отрази това примерно на електронната търговия? Защото има редица сайтове на интернет, които не са насочени единствено или предимно за европейският пазар. А, малко повече информация по всички тези въпроси ще бъде добре да получим. Благодаря и аз и област. Тук съм вече от 11 години и работя по безопасността на стоките и надзор на пазара от доста време. И прави сте. че е, въпросите, е, които не сме решили до сега, това е липсата. Но е, трябва да решим въпроса с средствата в страните членки, на ресурсите в страните членки. Затова питам се, като имате предвид как решихме този въпрос в одобрението по типове, законодателство за одобрение по типове, ние дадахме въз на пазара, към болезни на пазара. Има, ни предвижда ли се нещо подобно и тук? Проверка на а, известен процент от стоките, които са излезли на пазара. Факта, че вменяваме задължение на страните членки да извършват определени па се вземе предвид и мнението на Европейския парламент, което изразявам. И още нещо – е интересно. Връзката между този пакет и регламента за безопасността на стоките. Радвам се, че не се оттегля регламента за безопасността на стоките, но той е, както знаете, сед... Проблемите с, с стоките и тяхната безопасност, защото искаме всички стоки да бъдат по-безопасни. по-доброто, при добрия надзор на пазара ще бъде крачка в правилна посока, разбира се. Но и ние, като член на Европейския парламент, надявам се. Благодаря. И аз също приветствам проекто регламента. Трябва да кажа, че подкрепям това, което Никола каза. До сега това преди всичко спазването на авторските права. Но аз работя много от тях електрически, примерно маши за изправяне на коса и, и още други уреди. Е, санкциите. Хубаво е, че виждаме мерка 61.3, където се казва, че рецидивите ще бъдат наказвани по-строго. Разбира се, ние искаме да има превентивна стойност този подход, тези наказания. Да бъдат наказвани по-строго. Разбира се, ние искаме да има превентивна стойност този подход, тези наказания. Не съм съгласна, че това не е достатъчно важно. Напротив, благодаря на госпожа председател, благодаря на комисията. Както Кристал Шал Демозе каза, постигнем това страните членки да разполагат с необходимите ресурси. Постигнем това страните членки да разполагат с необходимите ресурси. Те няма да стигнем далече. Говори се, че 55-60% от стоките не отговарят на изискванията. И трябва да се каже, че за гражданите, особено като имаме предвид европейските избори до година, е необходимо да се направи нещо по този въпрос. Но как да го направим в краткото време, с което разполагаме? Мисля, че това ще бъде от полза за всички ако покажем, че можем да стигнем до конструктивни решения по този въпрос. Статистиката за хармонизираните стандарти и взаимното признаване е доста шокираща. Благодаря. Благодаря. Искам и аз да добавя един въпрос който е свързан с вече казаното от Кристал. Но моята гледна точка е малко по-различна. Как може комисията да направи така, че ясно да се разпишат правомощията на националните органи за надзор на пазара? Имам изисквания, например за моторните превозни средства. Става дума за съвсем конкретни много технически изисквания за един силно регулиран отрасъл. В този отрасъл трябва да има добър надзор на пазара. По отношение на този отрасъл има компетенции и на ниво Европейски съюз. Те са закрепени в пакета за стоките. Има подобни идеи и за други отрасли, но трябва да има, според мен, надзор на пазара за всички стоки – какво е положението с повечето стоки? За повечето стоки има горни граници по-различни от тези за МПС. Какво е положението с органите за надзор на пазара? Въпрос, който зададе Кристал. Как следва? Uh, е, много се радвам да чуя, че първите коментари са окружителни и положителни. виждам доста възможности за постигане на консенсус. Е, няма да мога да отговоря на всички въпроси, които поставихте в подробности, но ще се опитам а, да отговоря на на някои от най-силно изразените, но моля, винаги може да се свършите с мен, за да получите повече информация по въпроса на господин Стефанече. Трябва ли да правим повече хармонизация в резултат на регламент 5.5? Нека да уточнят, извиняйте, заради тази цифра 55. 80% са хармонизирани и 20% не са и те влизат в обсега на взаимното признаване. Но повечето стоки в Европа са под законодателството за хармонизираните стоки. В 55 и 35 е връзката между националното потребление и обема търговия на същия продукт – това означава, че взаимното признаване, ако националното потребление е 100%, тогава има една еквивалентна цифра, която е 35%, която е трансгранична стока. И при хармонизираните има 55%, т.е. има 20% повече а, а, хармонизиране. Не мисля, че от това можем да заключим, че хармонизираме всички продукти във всички стоки в Европа. Както казах и преди, е, колкото по-сложен технически е продукта, толкова по- трудна е хармонизацията и няма да бъде политически правилен отговор, политически коректен отговор да каже, че е хармонизацията. И няма да бъде политически правилен отговор, политически коректен отговор да каже, че е хармонизация. На коментар на господин Данте, Радвам се, че той подкрепя някои от нашите предложения.